Colleghi, iniziamo subito con un caloroso benvenuto. Колеги, да приветстваме президента на Южна Африка Джейкъб Зума, независимо от изключително натоварената си програма по време на посещението в Брюксел, прояви желание да дойде сред нас светлината на, томит, на темите, които ще обсъждаме с него. Реших, че ще е добре да поканя колеги от Комисията по развитие и Делегацията за развитие с Африка, Делегацията за връзки с паневропейските организации. Аз трябва да стръгна в 10, тъй като имам среща с крал Албер на Белгия, така че нямаме кой знае колко много време. За това ще направя няколко встъпителни думи. Господин президент, ние в Европейския парламент гледаме на Южна Африка като на сериозен партньор от гледна точка на политическото и економическо сътрудничество, но не само това. имаме общ ангажимент насочен към постигането на мир и стабилност в африканския континент и борбата срещу климатичните промени. Ето защо ще бъде много интересно да чуем как гледате на връзките между Южна Африка и Европейския съюз и ролята, която Южна Африка иска да играе в Африка и тъй като не разполагаме с много време, веднага ще ви дам думата, господин председател, като още един път ви приветствам най-сърдечно с добре е дошъл. Из ваше по... Ако нямате нищо против, да се в рамките на десетина минути. Благодаря. Господин председател на Комисията по външни отношения, Госпо... Почитаме председателю на Комисията за развитие, господин председател на делегацията за връзки с Африка и Паневропейския парламент, дами и господа. Това е първото ми посещение в Европейския парламент и аз искам да изразя благодарността си към председателя Бузек за топлия прием и за разговорите, които проведахме сутринта. Разговорите ни за сътрудничество за развитие, климатичните промени и сътрудничество между Европейската инвестиционна банка и Южна Африка се спряха на ангажимента, на взаимния ни ангажимент. Аз почертах нашия ангажимент и това, че държа на отношение с Европейския съюз. Отношенията ни с Европейския съюз се развиват през последните 6, 16 години от установяването на демокрацията. Вчера ние проведахме среща на върха между Европейския съюз и Южна Африка. Европейския съюз е много важен търговски инвестиционен партньор с Южна Африка, както и партньор в усилията за развитие. Нашето партньорство, сътрудничество за развитие се развива добре, обхваща сектори като здравеопазване, енергетика, околна среда, устойчиво развитие, търговия, наука и технология, където си сътрудничим по конкретни програми и проекти. Ние Оценяваме факта, че от 1994 година Европейската инвестиционна банка предостави над 2 милиарда евро за повече от 40 проекта, които допълват работата на нашето правителство в най-важните сектори за нашето развитие. Тук, тук влиза по-доброто предоставяне на услуги, изграждане на инфраструктура, енергетика, подкрепа за малки и средни предприятия и микрофинансиране. И инвестициите в развитието на инфраструктурата беше посочено по време, стана ясно по време на Световното първенство по футбол, на което Южна Африка беше домакин. всички тези дейности и програми потвърждава, че Европейския съюз може да играе важна роля в развитието на развиващия се свят. Следователно, партньорството с Южна Африка, Африка и другите развиващи се региони трябва да се укрепи за да се а, засили в интерес на развитието. В, а, в а, тази а, връзка срещана на върха между Европейския съюз и Африка, ще се проведе в Африка, ще бъде важно събитие. Това ще бъде възможност и двете страни да потвърдят своя ангажимент към партньорството и да потърсят начини за по-добро изпълнение на стратегията след 2010 година. Ние смятаме, че има сериозен неоползотворен потенциал, който би укрепил партньорството и би довел до осезаеми резултати за Африка. Ние разчитаме на конструктивни действия, които ще, спомо... които ще дадат нови сили на партньорството, което се основава на съвместно лидерство. Резултатите от конференцията на ООН, която прави преглед на целите на хилядолетието за развитие, също така трябва да даде своя принос. Дами и господа, взаимоотношенията между Европейския съюз и Африка, Карибския регион и страните от Тихоокеанския басейн са изключително важни, особено търговските взаимоотношения. Трудностите в сегашното споразумение за економическо партньорство говорят, че е необходима промяна в парадигмата. Втората среща на върха между Европейския съюз и Африка в Лисабон посвети сериозно внимание на въпроса и независимо от това, ние още се оказваме пак в същото положение. Като член на САДЕК, групата ИПА, ние държим преговорите да приключат. Трябва обаче да повторим, че акцента трябва да се постави върху, върху взаимно изгодното окончателно развитие, насочено към развитието, което подкрепя регионалните усилия, усилията за регионална интеграция. След нерешените въпроси са правилата за происход. Тези въпроси трябва да се решат, за да се постигне окончателно споразумение. Приключването на кръгът от преговори Доха трябва да доведе до по-справедлива търговия. Две, трета, две трети от членовете на СЕТО изпитват затруднения. Ние смятаме, че Европейският парламент играе изключително важна роля в изпълнението и контрола на взаимоотношенията между Европейския съюз не само с Южна Африка, но и Африка и развиващия се свят. Ние смятаме, че Европейският парламент може да бъде двигателя на по-дълбокото разбирателство между Европейския съюз и останалата част от света особено Африка. Следователно, ние ще продължим да работим с комисиите, особено по въпроси на регионално и вътрешно значение. Ние очакваме посещението на комисията по международна търговия в Южна Африка през октомври когато ще се задълбочи дискусията по някои от тези въпроси. Оценяваме също така добрите взаимоотношения с делегациите за отношения с Южна Африка и Панафриканския парламент. И двата органа включват съвместната парламентарна асамблея Европейски съюз Африка Карибски Тихоокеански район. Това е форум, насочен към постигането на взаимно развитие. Дами и господа, глобалната криза и засилващата се глобализация доведоха до неоспорима потребност от укрепването на сътрудничество чрез устойчиво партньорство, което да е в основата на устойчивото развитие ние продължаваме да следваме стратегическото си партньорство с Европейския съюз, ръководени от тази мотивация. Ние смятаме, че партньорството може да остане силно и да допълва усилията за развитие посредством засилен ангажимент от двете страни в ползата и на Южна Африка и на Европейския съюз. Благодаря ви за времето, което ми отделяте. Наясно съм, че времето е крайно ограничено и съм убеден, че има много въпроси, които да се повдигнат, защото някои от нас вярват, че демокрацията може да се запази само тогава, когато парламентаристите, като представители на народа, имат право на сериозен глас в управлението на делата. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Наистина, ние имаме много малко време на разположение, така че ще бъда много строг, когато става дума за ограничаване на времето за говорене. Сега Давам думата на господин Штихлер, заместник-председател на Комисията по развитие. Време за изказване една минута госпожа Штрифлер, за да могат всички да се изкажат. Благодаря. Южна Африка е една от страните, която е развиваща страна, но се развива с бързи темпове. Как виждате своята роля в рамките на африканския континент? като двигател на растежа. Заедно с това в страната има сериозна бедност. Как виждате развитието, как гледате на помощта, която предоставя Европейски съюз, сега гледате на нейното развитие? Господин Кашман има думата. Благодаря, господин председател. Ние се срещнахме по-рано с президента Зума, за това се отказвам от времето ми за изказване. Благодаря много мило от ваша страна. Господин Галер, и при мен е същото. Също се отказвам от времето за изказване. Господин Мишел. Да, господин председател, всички знаем, че вие играехте много важна роля като посредник в много конфликти в Африка. Тъй като нямаме време, искам само да се спра на ситуацията в Зимбабве. Мисля, че без вашето посредничество Зимбабве нямаше да стигне до ситуацията, в която е стигнал. Ние знаем, че Европейския съюз поддържа ограничителни мерки спрямо Зимбабве. Как гледате вие на тези мерки? Какви са възможностите? Дали те дават резултат или пък дават обратен резултат на този, за който, който е бил замислен първоначално? Господин Свенсън има. Господин Свенсън, благодаря, господин президент. Вие знаете, че има проект който е свързан с борбата срещу хивспин. Това е голям успех. Хив спин е един от големите проблеми на Африка. Как се подготвяте за в бъдеще? Дали имате някои по-радикални, конкретни идеи за да се сложи край на тази болест. Аз също искам да изразя удовлетворението си, когато вие през юли получихте подкрепа от Швеция, обещахте подкрепа от Южна Африка. Радваме се, че участваме в проекта за обучение и надявам се сътрудничеството с вашето правителство да продължи в бъдеще. Госпожа Гомеш Господин президент Нелсън Мандела не е само герой на Южна Африка, той е герой на човечеството и с... мой личен а, герой. В Етиопия има жена, която е в затвора. Тя се разглежда от хората на Африка като Мандела на е, Етиопия. Може ли да се направи нещо за тази смела жена? Благодаря, господин Уотсън. Благодаря, господин председател. Искам да приветствам президента Зума и да кажа колко впечатление бяхме всички от напредъка, постигнат от неговата страна през последните години. Искам да му пожелаем всичко най-добро за в бъдеще. Всички се надяваме, че новото споразумение между Южна Африка и Европейския съюз ще ни помогне да задълбочим сътрудничеството си и партньорството ни в глобален мащаб но а, ние сме малко обезпокоени от съобщенията за евентуални нови закони за медиите, които могат да ограничат свободата на журналистите. Бихте ли коментирали това и да бихте ли ни уверили, може би, че свободата на медиите ще продължи да бъде важна за вашата страна? Давам думата на госпожа Сарджентини. Благодаря, господин председател. Като заместник председател на делегацията за връзки с Южна Африка, искам да ви приветствам с добре дошъл, ваше превъзходителство, и да кажа, че а, демокрацията и мястото на парламента са особено важни, за да се устояват интересите на хората. През последните месеци има доста дискусии, свързани с мерките, свързани с медиите. Бихте ли ни запознали с вижданията на правителството на Южна Африка за трибуналите, апелативните трибунали за медиите? какво а, смятате а, за интелигентните санкции срещу а, Зимбабве, както беше споменато вчера от господин Ромпой. Господин Ван Орден, искам да приветствам президента Зума. В миналото Южна Африка е, прояви неохота да бъде водеща в южната част на Африка, особено по отношение на Зимбабве. Знаем, че има развитие на ситуацията, някои са благоприятни. Южна Африка се развива, докато хората от Зимбабве страдат под режима на Зимбабве. Все още хората на Зимбабве се експлуатират от него и неговия антураж – какво се случва в а, диамантината мина Маренге. Някои от колегите ми може би ще искат от вас да кажете, че не трябва да има целенасочени санкции. Искам да кажа, че санкциите не са насочени срещу Зимбабве, те са целенасочени мерки срещу Мугабе и неговите поддържници, които експлуатират зимбабвийците вече повече от 10 години. Надявам се, че Южна Африка ще има водеща роля, за да се подобри положението в Зимбабве. Благодаря. Аци Георгио има думата. Е, е, Благодаря, господин председател. Добро утро, господин президент. Има редица проблемни, проблеми в Южна Африка а, днес. Бихте ли казали нещо за Олимпийските игри? Какви възможности има държавата за тяхното провеждане? Искам да попитам също и за големия брой а, хора, които работиха за Олимпийските игри, казва оратора, може би има предвид Световното първенство по футбол. Тези хора получаваха заплата по време на Световното първенство, но след това бяха безработни. Господин Клес. Благодаря, господин председател. Аз като фламандец, аз винаги съм се интересувал от Южна Африка, най-малко поради езиковото сродство между холандски език и африканс. В Фландрия ние проявяваме голям интерес към вашата красива страна, обаче има и някои е, безредици там. Имам предвид определени форми на престъпност, е, убийства, е, извършвани върху бели, върху бурите и е, от 90-та година около 3000 хиляди души са убити, те са нападнати в техните земеделски стопанства и са убити с жестокост. Това не е случайност, това е просто структурен проблем. Съществуват ли определени тенденции в Южна Африка? Там има лидери като Килдебур, Фармър и така нататък. Има и по-млади в Африканския конгрес, които участват. Питам ви какво сте направили в миналото и какво ще направите в бъдеще, за да спрете това развитие. Благодаря. Благодаря. Давам думата на колегата Лансбергис. Господин председател, ще ви бъда благодарен, ако можете да ни кажете нещо за миропазващите усилия на Южна Африка. Благодаря ви. Господин Пансери, последен въпрос. Съвсем накратко. Е, това е страна, която расте, която се развива и това развитие може да даде решение на много проблеми, но един от е, проблемите, които са особено силно изразени в Южна Африка, е свързан с е, сигурността и престъпността. Това може да се окаже спирачка за едно по-добро развитие, за по-висок растеж за страна като вашата. И за това бих искал да науча от вас, господин Зума, какви са вашите планове за предотвратяване на това развитие и какво а, смятате по-точно да направите. Колегата Крайсъл иска да вземе думата. Е, сърдечно добре дошли тук в парламента. Южна Африка беше чудесен докумакин на Световното първенство по футбол и ние там събрахме много положителен опит, така че още веднъж ви поздравявам, защото е, ние получихме една друга представа за Южна Африка, различна от тази, която е, виждаме в медиите. Сега, е, каква е економическата полза за Южна Африка от това първенство, защото ако се вярва на е, медиите, на първо място печелят е, FIFA включвали и големите мултинационални концерни. Имаше ли е, световното първенство економически ефект върху вашата страна? Благодаря. За отговор. Thank you, thank you. I can see... Да, виждам е, ясно, че се намирам в парламент предвид на броя въпроси, които ми бяха отправени. Искам да кажа, че много от тези а, въпроси биха ни отнели много време, ако трябва да им отговорим по-отделно, защото действително се налагат дълги отговори на някои от въпросите. Искам това да е ясно от самото начало. Ще започна с въпросите за Зимбабве. Бяха поставени няколко въпроса за Зимбабве, след което ще премине към другите въпроси. Защото виждам, че а, вие проявявате особен а, интерес. А, не искам да надхвърляме и времето, което е определено. За Зимбабве, както знаете, Южна Африка е част от процеса от самото начало на възникването на проблемите в Зимбабве. Спомняте си, че когато започна проблема, правителството на Южна Африка се намеси. Ние направихме много неща тогава, които останаха незабелязани, защото ние се опитвахме да не допуснем задълбочаване на проблема. Дори проведохме съвместни заседания на с Зимбабве, за да сложим край на това. Защото разбрахме, че проблемът на Зимбабве ще се отрази пряко на Южна Африка. За нас това беше не само въпрос да кажем какво прави Зимбабве, това беше въпрос, който беше много близък до нас. Затова не беше правилно да се каже, че Южна Африка е проявила нежелание да бъде водеща. Не, ние го направихме преди всички останали, но беше изключително трудно, защото и двете страни бяха твърдо решени да се придържат към своите убеждения. Всъщност, участието на бившия президент Беки останаха понякога незабелязани. Неговото участие обаче доведе до затягане на някои конкретни клаузи в Конституцията, свързани с приброяването на гласовете. Затова приброяването беше изключително детайлно. Това беше резултат от работата на господин Беки. И бяха убедени всички страни, че тези приброявания ще станат в избирателните секции. Ето защо ние можахме да получим по-ясни резултати. Понякога остават незабелязани подобни действия. Разбира се, Южна Африка беше поканена да бъде посредник и тя го прави от тогава насам. Глобалното споразумение, за което говорим сега, беше постигнато с посредничеството на Южна Африка. Това, с което ни бяхме съгласни на времето, че хората очакваха а, Южна Африка а, да едва ли не да нападне Зимбабве. Ние се отказахме от това. Ние искахме да бъдем ефективни в посредническите ни функции, защото ако крещите на, на хората, няма да имате нужния резултат. Това, което ние направихме, доведе до резултати. И за това сега можем да кажем, че представихме а, доклад в а, Садък преди около 8 седмици в който се посочва огромния напредък, постигнат в Зимбабве, с ясна пътна карта, с срокове за това какво трябваше да бъде направено. Садък реши тогава, че Зано е много силно настроена срещу санкциите, ние да се обърнем към международната общност, да премахне санкциите и да даде шанс на този процес. Това, което по, маше, по наше мнение са проблемите, които изискваха налагането на санкции. Всъщност тези проблеми не са същите такива, каквито бяха в началото. Останаха три въпроса, но те са по-различни сега. Освен това, ние вярваме, че ако се придържаме към санкциите, вие казвате, че те са ограничени, те са целенасочени, те са а, насочени срещу отделни лица. Аргументът, който се представя от Занопиев е, че докато а, света а, подкрепя правителството на единството, не подкрепя изцяло неговото функциониране, защото някои от членовете на кабинета могат да работят, могат навсякъде по света, а други не могат, защото тези, които са засегнати от санкциите, не могат да пътуват поради тази причина те не могат да, да вършат работата на правителството на, на единството. Това са аргументите, които представят. Това изглежда дребно, но когато става дума за управление, те са много пряки, защото се ограничават министрите, които могат да работят. Това беше поставено като въпрос, който трябва да се разреши. Нашето мнение е, ако не примахнем санкциите, Всъщност, ние помагаме на онези, които искат да, са, да останат напреженията, които виждаме в Зимбабве неограничено време. Тоест, ние наблюдаваме увеличаване на напрежението. Затова изборите доведоха до насилие. Ако погледнем тези въпроси, ние не можем да използваме всичко това като извинение да кажем това са проблемите. Това, което прави САДЕК, санкциите не помагат. Ако те бъдат примахнати обаче, това ще бъде много добро за САДЕК, защото САДЕК не може да поеме а, действия, защото ако ги предприеме, това ще бъде равносилно да се присъедини към силите, които са срещу Зимбабве и това би подкопало ефективността а, на САДЕК. Аз а, а, виждам, че някои клатят глава. В Южна Африка има повече от 3 милиона зимбабвийци. Това за нас не е теоретичен въпрос, това е много конкретен въпрос. Ние го познаваме, ние познаваме Зано Пиев, ние знаем дори а, откъде идва опозицията. Тоест, ние не говорим за да се харесаме на някой. Ние правим това, което правим, защото искаме да разрешим проблемите в Зимбабве. Ето защо Садек се обръща с апел към международната общност да премахне санкциите, дори а, временно, за да даде шанс на усилията, които се предприемат. Аз съм убеден, че при всякакво взаимодействие или всякакви преговори, които се провеждат, ние считаме, че международната общност може да направи така, ще постигнем напредъка. Докато съществуват тези санкции, се е, затрудняват възможностите на САДЕК е, да направи нещо повече в е, Зимбабве. Затова ние считаме, че напредъкът, който постигаме, може да бъде засегнат от пречките, които съществуват. Ние се намираме в процес да убедим зимбавийците, че дори по въпросите, по които няма напредък, не може да се а, слага а, знак за равенство между а, главния а, прокурор а, с това, което а, прави цялата а, страна. Хората трябва да ни помогнат, да помогнем ние на зимбабвийците да решат проблемите си, дори по отношение на изборите. И Южна Африка не го прави, защото е приятно, защото тя е засегната повече от всяка друга страна от региона, от това, което се случва в Зимбабве. Именно за това ние улесняваме процеса. Говорих доста надълго по този въпрос, защото считам, че това е въпрос, за който говорят всички. За нас това не е теоретически въпрос, това е въпрос, който изисква да получим помощ, за да помогнем ние от своя страна на симбавийците да решат проблема. Сега нека да премина към въпроса за на медийният апелативен трибунал. Въпрос, който беше обсъден от Африканския национален конгрес през 2007 година. Там резолюцията се казва, се казва, че трябва да се обсъди възможността за създаване на такава институция. Въпреки вие, от вашите въпроси се разбира, че има внесен законопроект. Ние решихме да обсъдим. И именно това решение да обсъдим е подложено на нападки. Все едно, че сме обнародвали закон. Ние искахме участието на медиите. Начинът по който медиите отразяват събитията има въздействие върху правата на гражданите. По един или друг начин. Те излизат отвъд рамките на онова, което свързваме с правото на защита на достоинството и неприкосновестността на хората. Африканския национален конгрес, като като управляваща партия носи отговорност да гарантира за защита на правата на гражданите. Ние не казваме, нека да премахнем съществуващите саморегулиращи се институции. Ние решихме просто да обсъдим а, възможностите. Сега да вземем за пример омбудсмана. Колкото и проблеми да имаш в повечето случаи, омбудсмана казва на е конкретната медия, извинете се. Ако аз смятам, че извинението не е достатъчно, а, какво да направя? Аз съм граждани на тази страна, мога да упражнявам правата си. Ето защо ние казахме, че трябва да има някакво средство за защита трябва да има възможност за обжалване. Не говорим за структура, която ще почне да анализира проблемите. Това е всъщност средство за защита тогава, когато като гражданин аз не съм доволен. Ние, управляващата партия, се борихме за правото на свободни медии. И ние казваме, че ще защитаваме това право до край. Само, че с тази свобода не може да се злоупотребява. Това е единствената институция, която не е регулирана. Тя е саморегулиращата са всички останали. Това число и депутатите са регулирани. Защо трябва медиите да имат безкрайно право? Тогава, когато то не се използва както трябва. И ние водим дискусия по този въпрос, така че ние не казваме, че ни омръзна свободата на медиите, тъкмо обратното ние държим на тази свобода, тъй като тя е особено важна за обществото. Това трябва да се разбере. Що се отнася до държавните тайни, мисля, че въпросите малко се преувеличават. Няма държава, която си няма тайни. В противен случай няма да бъде държава. За това се говорим. Дебатът е докъде да стигне това. И вече в Южна Африка има закон, който защитава информацията, просто защото държавата трябва да има тайни. Това е въпросът, за който се говори. И нещата много се преувеличават. За разлика от а, трибунала, а, където а, ние само проучваме. Що се отнася до хората, които са работили в строителството на инфраструктура за световното първенство и какво става с тях. Ние имаме, ние сме приели планове за изграждане на инфраструктура. Ние казахме, че онова, което е постигнато като опит при изграждането на инфраструктурата за футболното първенство ще се използва за при по-нататъчни проекти. Сега търся другите въпроси. <laughs> Е, е, е. Вас няма да ви прекъсна. With regard to the question of what role South Africa thinks сега, каква роля може да играе Южна Африка на африканския континент, като имаме предвид е, развитието, опита, големината на Южна Африка, можем да играем с голяма роля и ние играем такава роля. Ние сме във всяка размирна точка в Африка, стремим се да сложим край на насилието, да се постигне мир, да се запази мира, мира ние участваме като посредник, като страна, ние изразходваме огромни ресурси и така гледаме на себе си. Ние гледаме на себе си като на портал врата към Африка. Не отчитаме тази своя роля, Никога не сме искали ролята ни да бъде второстепенна, тъй като смятаме, че имаме капацитета, политическите а, идеи за това, което трябва да се случи. Що се отнася до ХИВ и СПИН? Да, имаше проблеми в миналото. Проблемите, между впрочем, не бяха свързани с нашата погрешна политика. Политиката ни беше правилна, програмата ни беше правилна. Проблемът беше политизацията на ХИВ спин. Тази политизация като че ли уважаваше нашите проблеми. Някои хора имаха а, възгледи, а, които а, всъщност доминираха дебата. Коригирахме това, приели сме енергична програма, насочена срещу ХИВ спин и сме доволни от нея. Ние водим кампания сред гражданите, насочена към това те да знаят те своя а, статус, независимо от резултатите и а, при пълна поверителност. Ние насърчаваме всички а, да си направят а, тест и тази програма продължава. въпроса за, а, жен, за жената в Етиопия, която е в, затвора. Казахте, че тя е като Мандела. Аз познавам а, а, всички аспекти от дейността на Мандела. Не познавам толкова добре дейността на. А, жената в Етиопия. Ако арестът е несправедлив, ние ще се намесим, но не знаем дали има нарушаване на правата на страната. Е, ще би било много трудно да се е, вземе категорично решение по въпроси, за които нямаме достатъчно, достатъчна информация. Ако беше Мандела, обаче няма никакво съмнение, що се отнася до Олимпийските игри. Да, много бихме искали Смятаме, че разполагаме с капацитета за това. Ние кандидатствахме за тях през, в средата на 90-те години. Този път сме в много добра позиция и се надяваме, че международната общност ще ни подкрепи. проверявам сега дали съм отговорила на всички въпроси. Що се отнася до економическата болса от 2010, те са огромни. Инфраструктурата, която изградихме преди първенството, е огромна. Подобриха се пътищата, летищата, изградихме нови стадиони, ремонтирахме други. И всъщност имаше ефекти върху брутния вътрешен продукт. Радваме се, че економическото развитие на Южна Африка е по-различно. Заедно с това Южна Африка стана по-известна. Някои, някои не, не смятаха, че, не вярваха, че Южна Африка има капацитета да спази ангажиментите си в срок. Всъщност, ние изпълнихме ангажиментите си 4 месеца пресрочно. ФИФА беше доволна от съоръжението, но също и организационните възможности успяхме да организираме всичко, нямаше никакви засечки. Само, че най много важно е това, че световното първенство обедини страната. Възроди се духът на Нелса Мандела през 90-те години. Всички размахваха знамето на Южна Африка и всички се гордееха с това, че са южноафриканци за нас. Първенството беше огромен успех от економическа, политическа гледна точка и гледна точка на помирението. Мисля, че отговорих на всички въпроси. Нека да проверя. Насилието срещу фермерите, да, това е част от престъпността в Южна Африка. Както знаете, престъпността в Южна Африка съществува. Ние се борим с тази престъпност и в фермите има конкретен план за преодоляване на проблема. Планът се обсъжда между полицията и фермерите. Дори фермерите са доволни от плана. Престъпността в известна степен спадна. Според едно неодавнашно проучване, ние успяваме да, задър... да а, ограничим престъпността. Казах ли нещо за мироопазването в Африка? Има ли въпрос, на който не съм отговорил? Ако има такъв, напомнете ми. Благодаря ви. Колеги, ritorniamo al punto Колеги, преминаваме към точка първо от дневния ред, е, премина... приемане на дневния ред. Има стачка на авиокомпаниите и е, за това обмена на мнения с министър-председателя на Украина и Борис Тарашук ще се отложи. Тези заседания ще се състоят днес след обед от 17 часа. Разширената среща за днес след обед ще се изтегли за 11 часа и 15 тази сутрин, що се отнася до приемането на протоколите от заседанието от 2, 6 и 7 септември тази година. Ако нямате възражения, мога да ги обявя за приети. Виждам, че няма възражения, с което протоколите се приемат. Следващата точка преговори и подписване на споразумение за партньорство и сътрудничество с Туркменистан, проекто препоръка, проекто резолюцията между европейските общности и е, Туркменистан ще бъде представена от Норика Николай, която е докладчик. Аз искам да посоча на колегите, че тук има два документа – един а, проект на препоръка, където е изложена позицията на парламента във връзка с сключването на това споразумение и второ проекто резолюция като съпъстващ документ към препоръката, където става дума за причините за препоръките, които бяха представени. Парламентът а, изразява своето съгласие, по-скоро трябва да даде своето съгласие във връзка с това споразумение за партньорство с Туркменистан и искам сега да дам думата на госпожа Николай. Благодаря. Ще говоря народния си език, за да може това, което казвам, да бъде максимално ясно. Що се отнася до проекто резолюцията, бих искала тя да отразява баланс между потребностите на а, Туркменистан, т.е. демокрация и потребностите на Европейския съюз, т.е. да подкрепя своите съседи в усилията им да постигат ста, економическа и политическа стабилност. за развитието на, Тюркмен, на Тюркменистан. То е свързано с износа на енергийни ресурси. Тюркменистан се опитва да изгради минимален стандарт за своите граждани. Казвам това след своето посещение в Туркменистан, където водих дискусии не само с официални лица, но и с граждани, дипломати, дипломати. От самото начало искам да кажа, че в духа на европейските ценности диалога и сътрудничество трябва да бъдат привилегировани. И мисля, че Централна Азия трябва да бъде част от нашия дневен ред за сътрудничество, не само по отношение на економическите ни интереси и економическия диалог, но също така и по отношение на подкрепата и интерес насочен към стабилността, която е в интерес на Европа. Европейският съвет и Европейският парламент имат интерес от това споразумението да бъде сключено, тъй като не можем да бъдем активен партньор, ако не разполагаме с съответната нормативна база. Диалогът между Европейския съюз и Туркменистан има нужда от юридическа база, нормативна база, която да го регламентира и на тази основа да повишава неговата ефективност. Аз мисля, че ние трябва да се откажем от някои предварителни идеи, свързани с определена информация и начина по която я получаваме. Искам да кажа, че Тюркменистан не е това, което представлява Северна Корея в световния пейзаж. Не можем да сравняваме Тюркменистан с високият стандарт в Европа, но напредъкът, реализиран след промените в политическия режим, трябва да бъдат отбелязани. Важното е да е е, основните фактори в е, демократичното развитие в е, страната идват от структурите на ООН. ООН присъства в Акшабад и работи по много програми, както и програмите на Европа Хаус. Мисля, че ние трябва да се мобилизираме и да предложим демократични стандарти и да утвърждаваме европейския проект за правата на човека в Туркменистан и в целия регион. Присъствам присъствието на неправителствените организации, присъствие, което ни дава възможност да прилагаме стандарти за, за насърчаване на диалога между двете страни. Аз мисля, че е в интерес на Европейския съюз е да сътрудничи с всички важни съседи и Туркменистан е важен съсед в Централна Азия. Разбира се, има и други важни политически интереси Русия, Китай, които имат възможност, които имат сериозен економически потенциал. Туркменистан е готов за сътрудничество с света. Председателя на Туркменистан декларира готовност за диалог и за отвореност към целия свят. Аз мисля, че ние трябва да играем роля в Централна Азика. Според мен този регион, следователно от Тюркменистан, трябва да бъдат приоритет във външната политика на Европейския съюз и в контекста на Лисабонския договор приоритет на Европейска служба за външни дейности. Надявам се, че Европа ще присъства а, по активен начин там. Благодаря. Очаквам да чуя вашите наблюдения по въпроса. Благодаря. Благодаря. Благодаря, колега Николай. Сега преминаваме към а, докладите на докладчиците в Сянка. Господин Петърля от НП. Благодаря ви, господин председател. Доволен съм от работата, която беше свършена от нашия докладчик. Тя следваше много отговорен подход. Аз разбирам също и дилемата, пред която е разбра... изправена. Разбирам и нейното предложение да се установи правната основа за сътрудничеството с тази централно-азиатска държава, която е единствената оставаща държава, с която липсва такава правна база за сътрудничество. Ние се занимаваме с това, какви да бъдат приоритетите ни, кои да бъдат основните въпроси, на които да обърнем внимание. Считам, че в доклада се съдържа всичко, което е необходимо. Разбира се, ударението е поставено върху зачитането на ценностите и принципите, на които се основава Европейския съюз. Те са неразривна част от всяко подобно споразумение. Факт е, че тази страна все още има проблеми с свободата на сдружаване, на словото, с демокрацията и прочие. Независимите НПО нямат достъп до тази страна. Европейския съюз няма представителство. Добре известно е също, че дори Червеният кръст не може да работи в Туркменистан. Лекари без граници също напускат Афганистан, защ... Туркменистан, защото имат проблем с пътуването. Така ние се изправяме пред една дилема. Или да изчакаме приемането на споразумението, да изчакаме да се случи нещо положително. След промените през последните години, може би нещата вървят в тази посока. Другата опция, както е предложено от съвета и комисията, въпреки всичко да се премине към сключване на споразумението. Има повече основания а, за сключване на споразумението, отколкото обратното, така че можем да приемем този вариант. Поне така ще имаме правна база за да можем по-добре да следваме нашите интереси, отколкото е възможно в момента. Лично аз съм убеден от доста време насам, че целият регион и всяка отделна страна в Централна Азия следва да бъдат разглеждани като регион от огромна стратегическа важност за Европейския съюз – Необходимо е да предприемем отделни малки стъпки, за да се подобрят нещата в региона. В този контекст подкрепям доклада да се премине към сключване на споразумението. Благодаря, господин Петерле. Господин Белдер. Благодаря, господин председател. Получи се нещо като досие за Туркменистан, което имаме от няколко години и никак не е лесно да стигнем до някаква добра фонова информация. Преди няколко години съществуваше списание Източна Европа и там имаше една чудесна статия за Туркменистан. С голям интерес а, и слушах казаното от докладчика и благодаря, но като че ли малко се колебая дали е, по-добрите отношения могат да доведат до по-добър обществен климат там. По принцип да, и за тази цел споразумението е добро средство, но от друга страна темата религиозни свободи е много важна и организациите, които работят в страната, за съжаление, говорят за една приемственост между е, много старите времена и настоящата ситуация. Няма никакво подобрение по отношение на свободата на религиите и безповеданията. Има християни там, но и други религиозни групи и за това моята критика е насочена към алинея 13 в документа. Много проблематично е формулиран този текст, този строк обществен контрол – той е, продължава да съществува. Е, пощата не пристига в Туркменистан. След всички отправени бележки, искам естествено да призная, че сме изправени пред дилема. Ние имаме от една страна доста политически дефицити, а от друга страна пък е добре все пак да се сключи такова споразумение, за да имаме правно основание и да могат след това да бъдат внесени подобрения. Аз мисля, че трябва да се консултираме с други източници, за да се стигне до добро решение. Просто в случая нещата не са толкова прости. Но трябва да посоча, че свободата на религиите и безповеданията. Там нещата изглеждат доста мрачно и там имаме една лоша традиция, една лоша последователност. Ако тя бъде прекъсната, това би означавало прогрес. Давам думата на колегата Алтана. Тя е председател на подкомисията по човешки права. Благодаря, господин председател. Аз също съм докладчик в сянка от името на групата на зелените. Мисля, че това е уникална възможност за нас да изясним по какъв начин Европейския парламент ще използва правото си на одобряване на международните споразумения. Със съгласието на докладчика и тази комисия бих искала да обърнем внимание на това, какви бъдещи стъпки за взаимодействие да бъдат предвидени в новото споразумение и как те ще доведат реално до насърчаване на върховенството на закона, човешките права и демократизацията на тази страна. Никой от колегите, нито докладчиците в Сянка до сега не са отричали, че тази страна има сериозни проблеми. Моето предложение за това е ако сте съгласни, да предложа на колегите в подкомисията да организираме адхок изслушване заедно с участието на Европейската комисия и някои ключови международни организации най-късно до 14 октомври с участието на заинтересованите депутати от цялата комисия, разбира се и със съгласието на докладчика, за да разгледаме по какъв начин подобна но ангажиране с тази страна може да доведе до подобряване на положението там. Дали е възможно да отложим крайния срок за представене на изменения, за да имаме тази възможност да разгледаме въпросите на човешките права и върховенството на закона по-подробно. На практика това означава, че а, този срок трябва да бъде някъде около 16 октомври. Ние имаме известно объркване относно правната основа за човешките права в Туркменистан. Изглежда не сме наясно, че временното търговско споразумение влезе в сила на 1 август 2010. Поправете ме, ако греша. В отличие от това, което считаме, че трябва да бъде, т.е. да се включи клауза за правата на човека, ние имаме не само старо споразумение от съветско време. Ние се нуждаем от споразумение за партньорство и сътрудничество преди Европейския съюз да установи своя представителство в Ашхабата. Имало е случай на подобни мисии да бъдат установени преди сключването на споразумение на резолюцията, в резолюцията се през април 2009 Европейския парламент посочи 5-6 основни насоки за това споразумение, временно споразумение. Искам да ги спомена. Първо, и това е нещо, което беше споменато и от господин Петърле, парламентът поиска с влизането в сигла на временното търговско споразумение Туркменистан да позволи Международният комитет на Червения кръст да работи свободно в, в, в Туркменистан, да освободи всички политически затворници и затворници поради убежденията им, да премахне а, забраните за пътуване в чужбина, да позволи до, свободен достъп на а, НПО, и да наблюдават постигнатия напредък. И така, колеги, дали гледаме сериозно на собствените ни изисквания и дали следваме ам, това, което искаме. Ние искаме да бъдат решени тези проблеми, които по наше мнение продължават в а, Тюркменистан. Действително има някои положителни стъпки. Например, в Туркменистан е ратифициран на конвенция, са а, ратифицирани най-важните конвенции на ООН, но не сме убедени, че те се прилагат на практика. Освен това искам да спомена, че Европейската комисия, доколкото ми е известно, е провела работно посещение в Туркменистан преди около месец. Европейския парламент обикновено очаква а, комисията да запознае съответната парламентарна комисия със своите констатации. Искам да попитам комисията за това, дали може да ни предостави цялостен анализ за напредъка, постигнат в изпълнението на изискванията, поставени от Европейския парламент през 2009. Дали комисията може да потвърди, че има правно основание – за работа в сферата на човешките права след влизането в сила на Временното търговско споразумение. Благодаря ви за търпението, господин председателю. Но беше мой дълг от името на подкомисията по човешките права да поставя всички тези въпроси тук. Благодаря. Благодаря. Това беше много интересно изказване и бяха направени много важни указания. Сега искам да приключа списъка с докладчиците в сянка и накрая давам думата на колегата Лезинг. Аз е, до голяма степен се присъединявам към казаното от е, преждеговорещите, особено към е, госпожа Хаотала. Искам да подкрепя предложения от нея подход. Аз също не разбирам защо госпожа Николай сега е на мнение, че трябва да се достигне момента за да се сключи такова споразумение. Аз много внимателно се опитах да анализирам ситуацията в Туркменистан. Това наистина е трудно и имам пред себе си много страници с доклади на неправителствени организации, които изразяват много големи опасения по отношение на правата на човека в Туркменистан. Ако ние сега сключим това споразумение, тогава, според мен, съществува опасност правата на човека – да попаднат на втори план след геостратегическите и економическите интереси на държавите членки, а това не трябва да се допуска. Много неща бяха казани и е, аз тук искам да посоча, че нашата политическа група на Северната левица отхвърля сключването на такова споразумение и подкрепям казаното от госпожа Хаутала. Благодаря. С това Давам думата на колегата Гомеш и след това госпожа Аксенайзе от е, комисията за заключително изказване. Господин председател, аз е, също приветствам казаното от е, госпожа Хаутала, председател на подкомисията по човешките права, каза току-що. Аз вярвам, че информацията, вярвам на информацията, която постъпва от различни източници. Относно описанието за правата на човека, в самия доклад се вижда, че ние не можем да се съгласим с такъв прецедент, тъй като това би бил сериозен прецедент, който е в ущърп на човешките права и в интерес на економическите интереси. Нищо не пречи на развитието на економическите отношения без споразумение за партньорство и сътрудничество. Никой не прече да се открие делегация на Европейския съюз в Ашхабад без наличието на такова споразумение. Защото това споразумение ще даде политическа подкрепа на един режим, който все още е неприемлив по отношение на спазването на правата на човека, отношението към политическите затворници, забраната за свобода на медиите, на вероисповеданията, не позволява на гражданите да пътуват свободно извън страната, ограничава работата на гражданските организации, шири се корупция. И за това аз не считам, че нашия парламент трябва да даде съгласието си за сключване на това споразумение на този етап. Аз съм готова да обсъдим въпроса на изслушването, предложено от госпожа Хаотала. Мисля, че нищо не пречи на Европейската комисия и държавите членки да развиват економическите си отношения с Тюркменистан, като се отчита все пак, че в страна, където има толкова много нарушения на човешките права, такава страна не може да се счита за надежден партньор на Европейския съюз. Мисля, че имаме силни аргументи и, както беше подчертано, искам да чуя какво ще каже Европейската комисия след посещението на място там през месец септември, съгласно член 218, алинея 2 от Лисабонския договор, парламентът има право на такава информация от Европейската комисия. Как инструмента за човешки права може да се използва да помогне на хората, които се борят за правата на човека без контрола на властите. И освен това, какви са дейностите в подкрепа на правата на човека са предприяти от страна на комисията в Тюркменистан чрез използването на други инструменти. Искам също да кажа, че действително не смятам, предвид на сложността на, на, на проблема. Тук не става дума само за Туркменистан, а това е, е сигнал към комисията и сигнал относно други споразумения, които са в етап на подготовка и които ще имат сериозни последици по отношение спазването на а, върховенството на закона в тези страни. Аз а, действително не разбирам и не мога да си представя, че Европейският парламент може да приеме доклад, който включва изречението в точка 7. Не считам, че това, което се казва там за некохерентността на действията на Европейския парламент, защото аз считам, че Европейския парламент е най-кохерентната институция в Европейския съюз. И работи най-последователно за правата на човека. Така че аз не съм съгласна с е, тази формулировка, включена в точка 7. Благодаря. Благодаря. Сега Като председател искам да кажа, че съм напълно съгласен с казаното от госпожа Гомес, е, госпожа Льозин, госпожа Хаутела искам сега да дам думата на представителя на Европейската комисия. Благодаря за това, че ми дадахте думата. От 1 септември работя като референт за Афганистан. Разбирам притесненията, изразени от депутатите, които казаха, че ситуацията с правата на човека е много далеч от международните стандарти. Наясно сме с това и ние по никакъв начин не се опитваме да прикриваме трудностите в които живеят гражданите. Това, на което искам да поставя акцент, е това, че ние не бива да се отказваме да, се, да полагаме усилия за повишаване на защита на правата на човека. Ние имаме нужда от рамковото споразумение. Ние все още работим в рамките на споразумението от 89-та година, сключено със Съветския, бивши бившия Съветски съюз. Междинното споразумение влезе в сила на 1 август там има клауза за правата на човека, но тази клауза не е правно основание за водене на конкретен диалог по правата на човека. Това е начин да се каже, че споразумение се основава на спазването на правата на човека, но това не е правно основание, на което да работим по конкретен дневен ред. Ако искаме да бъдем конструктивни, според нас има нужда споразумение с Туркменистан. Тъй като нашите взаимоотношения са ограничени, изолацията продължава от години, ситуацията в Туркменистан не спечели от това през 2007 година. След избора на нов президент бяха направени много обещания и, както знаем, тези обещания не бяха дори и в най-малка степен спазени. Има обаче някои, а, някои неща се промениха Например, разхлабване на вътрешното, например, разхлабване на ограничението върху пътуване вътре в страната. Създадена е комисия, която да изслушва жалби на гражданите от правоохранителни органи. На осезателната реформа до сега е от май тази година. Това е нов наказателен кодекс, по силата на който се намаляват максималните наказания за различни престъпление. В много случаи вместо лишаване от свобода се предвижда глоба. Туркменистанското ръководство обмисля възможността за създаването на многопартийна система. Създадена е нова партия, като аграрната партия. Реформиране семейния кодекс. Също така реформа в съдебната система и медиите. Това са само няколко примера за някои а, положителни реформи. Те, разбира се, не отговарят на нашите очаквания. В ограничените ни отношения с Тюркменистан сме установили, че има желание за сътрудничество с Европейския съюз. Те не се застъп. Очевидно, правата на човека не е първият им приоритет, но има желание за нова отвореност. Така че аз бих казала, че или ще обърнем гръб на тази възможност за отваряне, при което ще загубим възможност да взаимодействаме с ключов партньор – Разбира се, ние не трябва да а, жертваме правата на човека, това няма да бъде полезно и за гражданите. Само, че да не забравяме, че Тюркменистан може да играе роля в стабилизацията на страната в контекста на войната в Афганистан. Това е важен аспект, който трябва да обсъдим. Друг важен аспект няма да скрия факта, че работим и по него е разнообразяването на енергийните доставки за нас истинското предизвикателство е да поддържаме баланс между правата на човека в Тюркменистан и собствените ни енергийни интереси в региона. Мисля, че тук трябва да поддържаме внимателен баланс. Ратификацията на споразумението може да ни помогне нещата да тръгнат в тази посока. Исках да отговоря на някои въпроси, повдигнати от госпожа Алтава и госпожа Гомес за неодавнашното посещение. Мисля, че става дума за диалога поврат на човека в Ашхабад в юни. Бяха повдигнати някои трънливи въпроси, свързани с показателите, достъпа, до, достъпа на организации като Червения кръст до затворници списъкът с лични, с конкретни случаи, обвинения в изтезания и така нататък. Дебатът не винаги е ясен, поне този диалог съществува и вече сме провели три кръга. Както спомена госпожа Гомес, как можем как можем да използваме тези инструменти. Туркменистан ратифицира повечето инструменти за правата на човека. Въпросът е как да се прилагат на практика. За следващия програмен период 2011-2013 година е взето решение за няколко дейности, парламентарна подкрепа за правната реформа, например, и ние ще продължим да оказваме масирана подкрепа за реформата в образованието. Смятаме, че това е област, в която можем да помогнем и ще използваме това, че президента каза, че образователната реформа е в центъра на вниманието му. Благодаря за вниманието. Благодаря. Преди да предоставя сега думата на докладчика госпожа Николай за заключение, искам да посоча следното. Ако всички сте съгласни, бих предложил да отложим срока за внасене на изменения. Секретарията ще направи необходимите организационни стъпки. Ако нямате възражения, виждам, че не, значи е прието. И сега давам думата на госпожа Николай за заключения. Благодаря, господин председател. Аз съм съгласна с продължаването на срока за внасяне на изменения не трябва да лишаваме от парламента от възможността да се запознае по-обстойно с, с темата. Що се отнася до тези репери, критериите са 6. Те са изпълнени в Тюркменистан и, както каза Европейската комисия, има разлика между това, което се случваше при предишния и сегашния президент. Ние трябва да вземем позитивно решение. Можем да осъдим една страна на изолация и можем да критикуваме не спазването на демократичните норми. Имаме избор между критика и дистанцираност или пък от една страна, от друга страна участие и опит за повлияване върху процесите. Ако решим да участваме, тогава следва с интелигентност да преследваме своите приоритети. Тези политически и философски цели следва да се прилагат по интелигентен начин. В противен случай просто ще наблюдаваме събитията в тази страна. Не смятам, че това е, би, бил, би, било, би било най-разумният избор. Благодаря. Сега преминаваме към точка 7. Протокол към споразумението за партньорство и сътрудничество между европейските общности и техните държави членки и Молдова. Става дума за разглеждане на проекто препоръка по тази тема, свързана с сътрудничеството между Европейския съюз и Молдова. Ще говорим за общите принципи на участие на Република Молдова в програмите предлагани от различни агенции. Искам да припомня, че парламентът в това отношение трябва да даде своето съгласие. Сега бих искал да предоставя думата на господин Греем Отсън, за да представи проекта за препоръка. Uh, господин председател, пред предизвикателствата пред Молдова са много по-различни от тези, които стоят пред Туркменистан, за който говорихме току-що от колегата Норика Николай. Въпреки това, те са, заслужават нашето внимание. След а, две години предстоят нови избори, след като парламента на два пъти не успя да избере президент. Такива избори са насрочени за 28 ноември. Това се прави за първ път от е, две години. Говорим за протокол към споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Молдова. Отношенията се развиват е, добре. Ние искаме те да бъдат е, ускорени и не трябва да жалим усилия да помогнем на правителство на Молдова да покаже пред гражданите си, че сегашното доближаване на Молдова до Европейския съюз има определени ползи за всички от гледна точка на финансова подкрепа, улесняване на визовия режим, търговията, както и подписването на бъдещо споразумение за асоцииране, към което се стремим. Този протокол, господин председателю, се базира на общият подход, прият от Европейския съюз, да помогне на страните партньори в европейската политика на съседство да участват в европейски агенции и програми. Участието във всяка програма изисква изготвянето на меморандум за разбирателство, който трябва да бъде подписан между двете страни. Изисква също и ангажимент от страната партньор да даде финансов принос към съответната програма. Ние се надяваме да развиваме тези отношения с Молдова, но за целта се нуждаем от политическа стабилност и демократично развитие за прилагането на протокола. Сегашния политически застой в Молдова е въпрос, който ни безпокои. Нашата комисия реши да изпрати в близко бъдеще адхок делегация в Молдова и ние очакваме на място да се срещнем с представители на всички страни и да докладваме пред комисията. Въпреки това ни се струва за уместно да дадем своето съгласие за решението на съвета за сключването на протокола към споразумението за партньорство и сътрудничество. Благодаря, господин Уотсън. Вие бяхте много убедителен. Така че предполагам, че а, е на лице съгласие. Приключваме за сега и е, ще се видим в 11 часа и 15 минути, за да продължим заседанието. Ritiro quanto detto, relatore Watson. Е, искам да оттегля изказването си, господин Уотсън. Колегата Маковей иска да вземе отношение. Аз не видях, че тя иска да вземе отношение, така че е, явно не сте бил толкова убедителен. Нека да видим какво е, иска да каже госпожа Маковей. Мисля, че трябва да кажа нещо в подкрепа на казаното на Греем. и отново да заявя, че трябва да насърчим и да подкрепим е, демократичните сили в предстоящите избори, независимо към коя политическа група принадлежат те, защото демократичните сили в Молдова се борят срещу комунистическата партия, която не е социалистическа партия. За това аз очаквам нашето посещение там през месец октомври. Благодаря. Господин Белдер господин Белдър, съвсем накратко. Радвам се за положените усилия от страна на колегата Уотсън. Подкрепям го. В моята страна също бяха проведени важни граждански инициативи, за да може да се подобри политиката към средното съсловие в Молдова. В тази много бедна страна трябва да се окаже помощ на най-слабите и на най-бедните хора. Европейският парламент се занимава много усилено с това да бъде подобрена ситуацията там и ако това стане, ще бъде положителен сигнал за гражданите там, положителен сигнал, който ние като парламент ще дадем за това, че се ангажираме с проблемите на гражданите на Европа. Аз искам да погледна дали някой още иска да вземе думата. Не. Значи единодушно съгласие с доклада на господин Лоц.